сесията на Европейския парламент за подновена. Последното заседание беше в четвъртък на 12 май 2011 година. Окончателният проект на дневен ред и протоколите са ви раздадени. Протоколите са приети.